Bien, mes chers collègues, mesdames, messieurs, je... Скъпи колеги, дами и господа, моля заемете местата си. Nos travaux sont repris. Подновяваме работата си. Благодаря на всички представители на изпълнителните агенции за това, че се присъединиха към годишния преглед на а, дейността и бюджета на агенциите. Тази година изпълнителният директор на ЕФСА е сред нас. Той осигурява председателството на цялата мрежа от агенции. Господин Гайер е докладчик, така че незабавно ще дам думата на представителя на ЕФСА. Thank you very much, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Добро утро, госпожи и господа депутати. Благодаря ви за това, че поканихте е, нашата мрежа на тази годишна среща, която се превърна в традиция в рамките на бюджетната процедура. За нас това е възможност да представим гледната си точка за европейския бюджет – ние ценим а, е, факта, че проекто бюджета за 2018 година ще се съсредоточи върху насърчаването на приоритети като сигурност, миграция, конкурентоспособност, заетост и младеж. Проекто бюджета и съответното разпределение на средствата са направени така, че да отразяват тези приоритети. Ние не искаме да критикуваме политическите решения за начините, по които трябва да се инвестират европейските средства. Ние по-скоро се спираме на хоризонталните въпроси, които ще се отразят на ефикасното и ефективно действие на 45-те агенции. Бихме искали да ви изложим нашите е, виждания и позиции. Те а, е, са повдигнати от отделните агенции или пък а, е, са били повдигнати на секторно равнище. Съгласно нашата обща позиция и по принцип от 2013 година, ние винаги сме вие винаги сте се насочвали в европейския бюджет към намаляване на персонала или така нареченото прословото предложение за 5% плюс 5%, което е описано в съобщението на комисията от юли 2013 година като се взимат предвид резултатите на агенциите. Най-напред бих искал да кажа, че агенциите отново настояват, че са приложили намаляването с 5% на персонала през 2016 година. Ние възразяваме на така нареченият redeployment pool – който означава да се прилага един и същи подход към управлението на ресурсите на агенциите. Според нас този подход не е оправдан, не е адекватен и дори е неефективен. Моля ви, нека да не забравяме, че от гледна точка на ефективността, според нас не това е начинът по който трябва да се действа. Въпреки, че този подход към настоящия момент бе почти приложен. Ако се изчислят и се вземат предвид новите задачи в областта на миграцията, сигурността, финансовия надзор и така нататък, и от една страна, а от друга страна, ако поставим в везната намаляването на персонала. Това означава, че ние сме стигнали 10% намаляване на персонала. Така че изискването за 5% плюс 5% вече бе изпълнено. Радваме се, че Европейската комисия в предложението си за бюджет вече е отразила това наше виждане. Добре е и че Сметната палата прави оценка на този спорен момент, за да се види как е еволюирал броят на персонала на агенциите през последните години и какъв трябва да бъде бюджетният подход възприят към тях. Намаляването на персонала се отразява за така наречените е, агенции, които трябва да изпълняват още повече задачи. Непрекъснато се намалява персонала и това не обхваща само европейските институции. Агенциите от 2013 година насам, чрез решения на управителните си съвети, непрекъснато изпращат искане за увеличаване на персонала заради увеличаването на работата. Ако добавите тези допълнителни искания за засилване на персонала, и ако паралелно с това разгледате намаляването на персонала, ще видите, че ще се стигне до едно 20% усилие за задържане на персонала в разумните марки граници, извинете, което много се отразява на работата на агенциите, както това е отразено в доклада на Европейския парламент за проекто бюджета с 2018 година. В някои области, като общественото здравеопазване и околната среда или заетостта и младеща, се вижда, че нашите агенции бяха ударени от изискването 5% плюс 5%, плюс допълнително наложените задачи. Ето защо за нас е удоволствие, че когато комисаря Йотингер, когато представи проекто бюджета за 2018 година, заяви, че намаляването на персонала не трябва да продължава след 2018 година. Но ние смятаме, че то трябва да бъде преустановено през 2018 година, тъй като според нас е, не е оправдано подобно изискване. Бихме искали да подчертаем, че агенциите не само са под натиск заради намаляването на персонала, но и заради допълнителното бреме, което ни бе наложено след прилагането на пътната карта на комисията. Доклади за годишната дейност, екстернализиране на одита от Европейската сметна палата – както и управлението на персонала, финансовите права. Всички те са изключително строги и не позволява добро управление на агенциите. Агенциите са в по-различен, по-малък размер, отколкото европейските институции и методът на работа е различен. Имайки предвид бюджетните ограничения и увеличената административна тежест, от 2013 година агенциите положиха още повече усилия, за да могат да обединят усилията си и да действат по-ефективно както индивидуално, така и е, съвместно. Това доведе до економисване на доста средства. Но всяко нещо си има граници и нашата ефективност също стигна до тези граници. Правилата, които се прилагат към агенциите, са изключително строги. Административните изисквания също. Усилията за упростяване на правилата обаче не доведоха до конкретни резултати. Ето защо бихме искали да помолим европейските институции да преосмислят виждането си за регламента за финансовата рамка. Не бихме ли могли да извършваме бюджетирането и контрола на базата на резултатите. Нека да се постави акцента върху резултатите, като същевременно дадем необходимата гъвкавост на агенциите, за да решават те как да използват ресурсите си по най-добрия начин, за да може те да постигнат резултата, който са обещали на европейското общество. Няколко думи по вътрешната ни координация или така наречения споделен офис за подкрепа. Агенциите играят все по-голяма роля в координацията. Това е в следствие на изпълнението на пътната карта на комисията. Европейският парламент съвсем наскоро препоръча мрежата на европейските агенции да има постоянен секретариат в Брюксел, за да може да се изпълнят всички дейности, свързани с координацията. Това ще е отползва не само за агенциите, но също и за европейските институции. Ние последвахме препоръката на Европейския парламент и подадохме искане за един допълнителен пост в рамките на бюджета за 2018 година. Така че любезно бихме искали да помолим Европейския парламент да потвърди отново своята подкрепа в това отношение. Ако отправим поглед отвъд 2018 година, е, бих искал да кажа, че приветстваме работата на втората работна група тъй като тя дава възможност да се премине към по-модерен и гъвкав подход, който да се съсредоточи върху резултатите. Насърчаваме европейските бюджетни органи да увеличат усилията си по отношение на бюджета, ориентиран към резултата. Ние инвестирахме много, за да създадем модел, който да обхваща всички агенции и който да вземе предвид а, а, различната степен на зрялост на агенциите. Предлагаме агенциите да бъдат използвани, за да се използва нов метод на бюджетиране, ориентирано върху резултатите и контрола. Така че нека да започнем да прилагаме този подход върху по-малките агенции, а не да го прилагаме веднага към Европейската комисия или Европейския парламент. Приканваме бюджетните органи на ЕС да разгледат допълнителни методи за финансиране на агенциите. Например, националните администрации, индустрията могат да бъдат задължени да плащат такси с оглед на предстоящите предизвикателства, ние в агенциите очакваме да засилим сътрудничеството и съвместната си работа с европейските институции. Надяваме се, че това сътрудничество ще бъде базирано на прозрачността и взаимното доверие. Агенциите желаят да работят при пълна прозрачност, Надяваме се също така да бъдем поканени отново, за да дадем своя принос като институционални партньори на процесите на високо равнище, свързани с заключенията на междуинституционалната работна група 2, Брексит, МФР и така нататък. Благодаря ви с удоволствие. Ще отговорим на евентуалните ви въпроси. Генерал. Благодаря, господин генерален директор. Вашата презентация представя по много ясен начин проблемите, пред които са изправени агенциите след съкръщаване на щатни бройки. Вие предлагате и някои решения за предоставяне допълнителни ресурси на агенциите, които обаче няма да се отразят на бюджета. Господин докладчик, господин Гайер, кажете какво мислите вие по въпрос? Благодаря, господин председател. В момента сме, сме, сме изправени пред една типична ситуация, свързана с отношението на институциите към агенциите. Две от агенциите трябва да сменят седалището си, тези, които са в Обединеното кралство в момента. Европейския банков орган и Европейската агенция отговаряше за медицинските продукти. Има много градове, които искат седалището на тези агенции да бъде преместено в техните в, на, в техните ем, територии. Осъществява се съревнование като по време на Олимпийските игри. Има много дискусии, свързани с бъдещото седалище на агенциите. Господин Берлускони, например, на времето премести седалището на ЕФСИ в Италия. Много пъти съм се аргументирал, следвал съм и история и агенциите са един вид ам, незаконно родено дете през средновековието. А, всички ги създават а, с а, голяма любов, но след това а, ги пренебрегват. И като историк, винаги ситуацията с агенцията ме напомняла за този случай от средновековието. И когато дискусиите се разгоръщят, се стига до там, че когато говорим за спестяване на средства, това няма да се отнася за ЕБО. Регулираните, регулирането на финансовите пазари съществява в момента от три страни – Лондон, Париж и Франкфурт. И съм готов да се обзаложа, че накрая – ЕБО няма да се слее с една от вече двете съществуващи агенции, което ще доведе до економии, а ще е, се премести в някой е, красив град в Европейския съюз, защото това е желанието на съвета. Когато навлезем обаче в чисто бюджетните въпроси, има много аргументи, които се излагат, че трябва да се правят економии. Известно е вече, що се отнася до агенциите, че това звено за преразпределяне на персонала носи след себе си някои проблеми. Имаше споразумение за намаляване на персонала с и това беше включено в средносрочната финансова рамка. Комисията реши обаче агенциите индивидуално да постигнат тези 5%. Това не беше необходимо и в същото време решиха, че в някои агенции е необходимо да се надгради персонала, защото работата се е увеличила. И първо беше казано, посредством това звено за преспределяне на персонала, да се види дали в другите агенции има а, служители, които могат да бъдат а, преместени. Като постоянен а, докладчик трябва да кажа, че моето наблюдение е, че някои от агенциите вече са стигнали своя предел – и едвам се справят с, с своите задължения с помощта на наличния си персонал. И да речем, в съвета а, се казва, не, а, нямаме за вас а, втори екип от преводачи, които да продължат да превеждат, защото няма такъв на разположение. Персоналът не може да бъде съкръщаван безкрайно. Е, трябва да се съобразят някои аспекти. Имах и разговор с Йотингер и искам да помоля и колегите да обърнат внимание на това, че 2018 година е последната година, в която ще се използва това звено за преразпределяне на персонала. След това срокът изтича и смятам, че това упражнение би трябвало да се повтаря. В тази връзка трябва да кажа, че агенциите имат възможност да предоставят договори с ограничен период от време за извършване на определени дейности и трябва да се види какви са допълнителните възможности за привличане на средства. Относно регламента за ЕСА, работи се по него. И трябва да стане ясно защо една агенция, която извършва такава дейност, не може да събира такси. ЕСА трябва да придобие повече правомощия. Да и ето защо тези неща са много важни. В миналото съм се опитал да се аргументирам. Защото в агенции има щатни постове, които се, финанси, а, които се финансират посредством такси, които се заплащат от а, промишлеността, от други заинтересовани кръгове и така нататък. Не трябва да се съкръщават тези места, работни места, защото за тях се плаща. Тези агенции, които предоставят услуги на трети и събират такси, това е един много приемлив и разумен подход, който може да се прилага. Директор Ул, вие изложихте своя подход за това как да се измерват резултатите. В коми... От комисията вече беше започната процедура, що се отнася до агенцията аз в Кьон. Когато обаче провеждаме тристранни срещи с съвета, трябва да кажа, че те се противопоставят но какво основанието им още не е станало ясно. Подход като цяло е разумен, тъй като а, обсъждаме подхода, предложен от госпожа Георгиева, а именно да се извършва проверка на бюджета и на резултатите, постигнати посредством неговото разходване и как може да се постигнат разумни резултати с наличния бюджет. Искам да се разреши проблема в съвета. На разположение съм да окажа подкрепа. Радваме се, че днес сте тук сред нас, за да проведем тази дискусия, свързана с проблемите, с които се сблъскват агенциите. Благодаря ви. И сега давам думата на колегите за дискусия. Всички сме единодушни и съгласни с казаното, но от друга страна имаме чувство, че повтаряме едно и също всяка измината година. Какво да направиме, защото нашите думи да се превърнат в дела? Групата Монти разгледа какви биха могли да бъдат собствените ресурси, но в крайна сметка може би трябва да направим един списък на услугите, които могат да предоставят агенциите за самофинансиране и по този начин да се създадат работни места. А, понякога имаме чувство, че има конкуренция между националните агенции и европейските агенции. Можем ли да, да се отървеме от този националистически дух, за да а, постигнем нещо? А, а, може би ви споменахте а, Олимпийските игри, може би трябва да, да го обявим конкурс, като за Олимпийски игри. Си госпожа Тома. Аз не съм убедена и ще бъда малко така в противоречие с казаното до сега. Не смятам, че таксите, които се налагат от агенциите, смятат имат някакво, дават добри резултати. Устан, уст, установила съм го в, с националните агенции. Често в такъв случай те просто променят, а, как да кажа, мисията си и се е, насочват по-скоро към доходоносни дейности, а изоставят а, и просто пренебрегват основното, това, за което са, за, са създадени. И аз също така съм установила и конфликт на интерес, така че бих искала а, да имам уверение, че няма нито конфликт на интереси, нито а, из, а, така, из, из, из, изместване на дейността, за да а, се съгласа. А, господин Фернандес, благодаря, господин а, председател. Смятам, че агенциите, за да вършат своята работа, трябва да имат допълнителна видимост. Много политици, а да не говорим и за гражданите, разбират, че съществуват тези агенция в момента, в който трябва да се премести седалището а, а просто те не знаят с какво се занимават. Второ, при а, преместването на две агенции, както и самото тяхно съществуване, имат за цел сближаване, териториалното сближаване на Европейският съюз. Това трябва да, това трябва да бъде в основата. Така че агенциите трябва да бъдат разпределени по, един справедлив начин. Не трябва да има няколко агенции в един и същи град, например. На трето място. Съкръщенията и правомощията и компетенциите на агенциите. От една страна извършваме съкръщения, а от друга страна натоварваме агенциите с допълнителни дейности. Тези съкръщения, които трябваше да доведат до намаляване на разходите – понякога всъщност водат до допълнителни а, раз, разходи. Защото в, на, на, на, на, на, в а, някои случаи на практика вместо спестявания се получават допълнителни разходи. И това се случи в някои от агенциите. Или а, и още един въпрос, свързан с таксите и приходите на агенциите. Това е един сложен въпрос. Необходимо е да да прилагаме подхода за постигане на резултати. Това станало ли е? Има ли метод за това? И Струва ми се също така, че трябва да има и доста по-добра координация между различните агенции. Друг искали да вземе думата? Имате думата. Благодаря. Съгласна съм изцяло с господин Фернандес. Благодаря ви за презентацията. Да, имаме трудности. Създаваме агенции, а след това имаме съкръщение в бюджета, но същевременно трябва да покриваме разходите, защото ако продължиме с тези съкръщения, просто е въпрос е имаме ли нужда от тези агенции и доколко имаме нужда от тях. От една страна нямаме достатъчно средства в европейския бюджет, от друга страна има и други източници на а, финансиране, които могат да дойдат от а, индустрията или от а, предоставяне на услуги и така нататък. Но бихме могли също така да зададеме въпроса на заинтересованите трети страни, като да речем индустриите, дали те имат нужда от тази агенция, дали тя е в тяхна услуга и дали те биха били склонни да а, плащат известни а, такси или да финансират по някакъв начин тази агенция. Но ние в никакъв случай не можем да им го налагаме. Също така, може би да помислиме е, за някакси засливане на някои агенции, за да имаме един общ административен пул, който може да доведе до намеляване на разходите. Сега имаше известни съмнения относно една агенция в Гърция, която има две седалища. Нещата промениха ли се? взети ли са решения или просто всяка година установяваме едно и също, оплакваме се, жалваме се и толкова. Може би ние сме онези, които трябва да размърдаме нещата и да решиме кои агенции биха могли да се променят. Ето, например, агенцията за сигурността на въздухоплаването, която работи за с, с компании и мисля, че би било редно те да допринасят за финансирането на а, съответната агенция. А също така, що се отнася до обучението на полицаите. И там имаше проблеми. Докъде, докъде стигнахме? Да, въпросът е много удачен и аз бих го пренасочил към съвета. Без да искам да критикувам уважаемите колеги, ще кажа, че по време на тази дискусия се очертаха два противоречащи си принципа. Първо, да, Разпределен на персонала посред агенциите и второ оптимизиране на седалищата на агенциите. И двете могат да се постигнат. Имаме две ситуации, в които агенции в Европейския съюз има две седалища. И понякога държавите членки решават къде е в тяхната страна агенцията да има своето седалище, което не е винаги е най-удачното решение. На Железопътната агенция седалището е там, където не е най-удачно, но седалище е Валенсиен и то е съобразено с това как могат посетителите да стигнат до агенцията с влак или не. Същия проблем е и с гръцката агенция, която е в Ераклион. Там никой не иска да работи, защото мястото е трудно достъпно от Атина и ам, има недостиг на служители, които са от други държави членки. Не съм се информирал сега за това заседание, докъде са стигнали нещата, но когато беше при нас генералният директор последния път, каза, че е много оптимистично настроен и с гръцкото правителство може да постигне споразумение, агенцията да бъде преместена в Атина изцяло. Ние казваме, че искаме да има справедливо разпределяне на агенциите в цяла Европа, нямам нищо против. Това ще означава, че следващата агенция, независимо какви ще са нейните правомощи, ще трябва да е в Загреб или някъде в Харватия защото Харватия е единствената държава членка, в която няма аген... европейска агенция. И ще изпаднем в сходна ситуация с тази, в която се намира Европейската агенция, която обхваща полицейските власти и тази агенция е забутана някъде на недостъпно място. Може би е удачно решение да се слеят агенциите и седалището се очертае да бъде някъде в, Букаре, в Букурещ. В Будапеща, извинете. Будапеща. Пеща е точно правилното място за тази агенция. Дори да вкарва малко ирония в това изказване. Вчера водихме дискусия по един друг въпрос, че не можем да следваме едновременно два принципа. Да кажем, Загреб трябва да получи следващата агенция на всяка цена, защото там няма все още седалища нито една агенция и в крайна сметка, ако се помисли по-разумно, може да се окаже, че седалището трябва да е на друго място. Но по всяка вероятност нещата са в ръцете на а, съвета и вече има предложение за ЕБО. Седалището на ЕБО няма да бъде преместено възоснова на принципа на ефективността относно сливането на агенциите. Говорил съм с много агенции и те казват, ние трябва да съществуваме за винаги. Агенциите се аргументират, че имат специфични задачи, които не могат да се извършват някъде другаде. И обаче, ако има задачи, които могат да се изпълняват по-добре в друга агенция, някои агенции могат да се слеят и да има само едно седалище но може би парламента действа малко егоистично. Проверихме всички агенции, свързани с заетостта. Попитах колегите <clears throat> от Комисията по заетостта дали искат да водят дебат за възможните синергия. И те казват, да, само не спипайте нашата агенция. Аген ресорните комисии работят ясно с, с своите агенции и с тях не искат да се случва нищо, а по-скоро с останалите. И, за тези агенции, които са свързани с ресорните комисии, там положението е друго, тяхната работа се оценява високо и там не се говори за синергия. На следващо място темата за таксите. Трябва по-малко идеологично да подхождаме. Агенциите, поне тези, които са в моята родина и които предоставят услуги, не непременно трябва да събират такси. Но защо не, когато националните органи събират такси за сходни услуги? Представители на промишлеността ми казаха, ако чрез нашите такси ще финансираме повече работни места в агенцията, Нямаме нищо против, ако се задействат процедурите по-бързо и получаваме по-бързо решителните, свързани с въздухоплаването. Нямаме нищо против да финансираме такъв тип дейности. Социал-демократите искат а, такси от промишлеността. Разбира се, аз съм от друго политическо семейство, правилно чат изглежда по друг начин. И възниква въпроса какво получава економическия сектор срещу таксите, които плаща. Агенциите трябва да имат възможност да назначават повече персонал, когато става въпрос за извършване на услуги, които са от полза за промишлеността. И нещата се случват по-бързо. Не бива някои агенции да се третират по по-неблагоприятен начин. При съществуващите контролни механизми няма за какво да се притесняваме и ако можем да постигнем по-добри резултати посредством такси, защо не? Да, Предполагам, че ще има много интересен дебат в, при социалистите относно таксите. Господин Фернандес, не мога да се съгласа с анализа на докладчик, защото принципа за неконцентриране е много важен принцип. Трябва, трябва да има справедливо географско разпределение, защото това води до териториално сближаване. Ако събереме всички а, агенция на, на едно и също място, еми тогава да ги докараме тук в Брюксел всичките агенции. Аз не мисля, че подобно мнение и становище може да бъде защитено. Еми, ако сложим всички на, всичките на едно място, а, разбира се. Ще бъде много лесно. Еми, нека и Европе, Европейската Централна банка да я преместим Брюксел в такъв случай. Вие като германец бихте ли защитили подобно становище? А, така че не съм съгласен. Разбира се, в момента е преувеличавам, но тази логика не е логична. Ако концентрираме всичко на едно и също място, ами защо да не е в Португалия? Ами защо пък? Ето, включително и Европейският парламент, Европейската централна банка не може, не може. Не, не може да, да, да кажем, че просто защото тук са събрани повечето от органи и така нататък, трябва да докараме и другите тук. И има в крайна сметка едно абсолютно териториално неравновесие, докато Основното при нас трябва да бъде териториалното равновесие, справедливото преразпределение. Това е основен принцип на Европейския съюз. Хубаво е, че дебата така се, се загрява и очаквам да а, така излетим нагоре. Да. И аз и аз днеска съм малко революционно настроена. Мисля, че господин председател, че някои теми са а, отвъд политическите раз, разделения и че има други съображения. Аз съм от един а, много отдалечен район в една много централизирана страна и знам как колко струва централизацията и каква е цената на тези проблеми. си идва от една страна, която няма централизация, така че може би не може да разбере същността на проблема. В момента а, така правиме едни малко каркетурални изчисления а, колко можем да спестим и така нататък, но, а, про, но не изчисляваме а, е, цената на изоставянето на известни територии и региони. Хосе Мануал е абсолютно прав, от, що се отнася до справедливото е, географско разпределение. Сега, Йен се прав, може би, когато става дума за по-добра синергия между дейността на агенцията и даден регион. Може би даден регион е по-подходящ за дадена дейност. Но ако нямаме справедливо разпределение, е, ще се стигне до това всичко да съберем в Брюксел. Не, казва председателя, защото в Брюксел заплатите са много високи. Да, да, разбира се, има и. Е, има и, и, и, други, и други места, където стандарта е по-различен от стандарта, с който сме свикнали в е, Брюксел. А колкото до таксите, аз нямам а, е, и до, идеологически съображения. Моите съображения са по-скоро прагматични. Правилно споменахте, че за някои агенции конфликта на интереси е, е много актуален въпрос. И от друга страна, ако предоставите на агенциите възможност да предоставят услуги срещу пари, е, тази агенция без да иска постепенно ще, ще увеличава дейностите, които са доходоносни, е, за сметка на дейностите, които не са доходоносни банковът, банковия орган получава такси. Не, чакайте, точно, точно, точно там щях да стигна. Мисля, че трябва да бъдем много пред, предпазливи. Ако, ако предоставиме автономия на дадена агенция да предостави услуги срещу пари, е, агенцията ще се насочва предимно към тези услуги. Докато при, друг, при други агенции това няма да промени същността на е, дейността й. Значи по, то, по този начин можем да намерим някакво равновесие. Господин Зеховски. Благодаря, господин председателю, уважаеми колеги. Благодаря ви за тази дискусия. Разбира се, подсмихвам се, но това не се отнася до вас. Аз съм първият депутат, който е посещавал систематично много агенции. 18 до сега, утре ще посетя 19-та си и до края на месеца ще съм посетил 20 агенции. Ситуацията обаче е съвсем различна. Вчера в Солун посетих една агенция. Това агенцията е СДФОП. Тази агенция се занимава с обучение, образование и така нататък. Не мога да си представя по какъв начин една такава агенция може да събира такси. Дейността на тази агенция е от аналитичен характер занимава се с координация, обработва документи, свързани с заетостта и се занимава с обучението и квалификацията на младите хора. Европол за какво да събира такси за всеки престъпник, който бива хващан, кой трябва да плаща тези такси. Същото се отнася до ЕАСО и други агенции, които няма как да събират такси. Но въпреки всичко тези агенции са много важни и дейността им също е от голямо значение. Задачите са ясно разпределени. АСО е една от най-важните агенции на ЕС и те са в Кьон. Те контролират въздухоплаването, не могат да се избират задачите. Те се занимават с много важни задачи. Колкото и персонал да имат, все не им достига. Всяка година обаче те са задължени да съкръщават персонала си с 1%. Агенцията в Кьон в момента е претоварена. Трябва да се види как изглеждат нещата с настояща дата. Преди две седмици обсъждахме темата за Европол. Миналата година обещахме на Европол, че ще получат 70 или 80 ам, работни места повече. Европол ам, действа днес не само в Европейския съюз. Трябва техни служители да ходят в е, Либия, е, Сирия, в Турция. Трябва да създават връзки. За нас е много а, важно да могат да се създават връзки между отделните офицери. Един офицер от Хага трябва да може да поддържа връзки с своите колеги. Необходимо да се предоставят средства в такива случаи. Не трябва точно да спестявам от средствата за Европол, за Евроюст. Защо и там искаме да съкръщаваме средства? като знаем, че Евроюст се справя много добре. И на следващо място, как изглежда бъдещето на агенциите? Вчера бях в СОМ, в СДФЛ, както казах. Те имат 91 служители и почти звучи нелепо, защото те се справят много добре. Във всички държави членки имаме нужда от техния, техните анализи и не сме в състояние да им предоставим достатъчно персонал, за да могат да се справят със своите задачи. Тази агенция създаде и а, много важни програми. Относно Европол, там също не трябва да се съкръщават средства, както казах. Много агенции, които са на съседалище в някоя западна държава членка, постепенно се изтласкват на изток. Агенциите, които са в Лондон, трябва да се преместят и се говори, че може би ще се преместят в Германия или във Франция. Колко агенции има Словакия или Румъния? Нито една. И сега приключвам, господин председателю. Последното, което ще кажа. Говорихме за координацията между агенциите. Агенциите наистина е, спестяват много средства, но трябва да им дадем възможност да създадат едно централно звено и да се координират по-добре. И по този начин си не можем да спестим средства. Благодаря ви, но искам да ви помоля да бъдете по-кратък, защото нямаме достатъчно време. Господин Коп. Благодаря, господин председателю. Много се радвам на първо място, че последно време обсъждаме а, подробно а, основни за нас теми. Това е много положително развитие. Като чувам обаче, че от една страна стои въпроса за организирането на Европейския съюз и че този въпрос трябва да бъде поставен в рамка на кохезионната политика, това няма как да стане. Или имаме нужда от една организация, трябва да видим колко е голяма тя и къде трябва да бъде нейното седалище. Ако искаме да стимулираме някои региони, това е добре, но това няма нищо общо с организацията на Европейския съюз. Не трябва тези две неща да се смесват, защото това не е целенасочено, няма как да функционира. Е, тази дискусия се очерта и нашата дилема. Постоянно трябва да се питаме дали искаме наистина да постигнем един по-сплутен е, съюз. Искаме ли да имаме повече правомощия, което означава, че ще има нужда от повече персонал и от повече агенции. Тази дискусия показва какви са проблемите. Не сме готови в Европейския съюз по един хармоничен начин да се справим с този организационен проблем. Трябва да се види с какво може да се справи Европейския съюз по-добре, отколкото държавите членки. Има доста неща, с които може да се справи, но има неща, с които не може да се справи. И това ще ни изведе, извади от тази дилема. Трябва да се проведе дискусия и свързана с ефективността. Аз подкрепям колегата а, Гайер и се надявам, че той няма да бъде поставен под натиск в своята политическа група. Виждате ли, има и конвергенции. Европа обединява. Бих, бих, бих искал да поздравя нашите гости от Бретан, които са поканени от госпожа Тома. Аз също съм от избирателен район, който е в Бретан, така че добре дошли, господин Uh, um, Благодаря, господин председател, Относно седалищата на агенциите, разбрах аргументите за това, че ЕМА трябва да напусне Обединеното кралство и цената ще е много висока за тази агенция, защото там в момента работят 100 души. Те имат много посетители на ден, економическите ползи са много големи и Както казах, економическата цена ще е много висока за това, че агенцията ще напусне Обединеното кралство относно финансирането на агенции. Бюджетната комисия организира семинар по темата бяха разгледани различни модели от напълно финансирани агенции до частично финансирани агенции и такива, които отчасти се финансират сама, сами. И има различни предимства при различните модели. Няма един модел, който да пасва перфектно. Самофинансиращи се агенции, разбира се, имат своите предимства, защото събират повече средства и могат да се справят с много повече задачи, защото разполагат с повече средства и могат да представят по-добри услуги на гражданите. Разбира се, има и недостатъци. Тези агенции трябва да са прозрачни по отношение на персонала, който назначават, експертите, които назначават и трябва да се контролира и излишъка, който натрупват ня... някои агенции, за да се справим с тези проблеми, трябва да се ограничат недостатъците. Агенциите трябва да бъдат финансирани до такава степен, каквато да е най-подходяща за тях и да е най-удачна и за гражданите. Благодаря, господин Вон, Може би комисията предвид напредващото време, да ни каже какво мисли по въпроса. Аз съм а, отскоро в Европейския парламент, но за трети път участвам в подобна дискусия. Но имам чувството, че някакси комисията не успява да подтикне вземащите решения да вземат решения. Защо не са, не са взети решения, които да, да спомогнат за решаване на проблемите, за да има едно по-последователно развитие на нещата. Благодаря, господин председател. Ще ви дам някои цифри, които можете да намерите и в проекто бюджета за 2018. Съгласен съм. И че 2018 година ще бъде последната година за съкръщаване на щатни бройки. Предложението на комисията ще се е включено а, финализиране на съкръщенията. Така че с, с това ще приключат тези съкръщения. Няма да има допълнителни съкръщения след 2018 година. Как се постигнаха те? Трябваше да, да се съкратат 244 места в всички агенции, взети заедно а, за 5 години. 706 са обаче а, а, у, щатните бройки в повече. Т.е. вместо намаляване с 5%, имаме увеличение с 7,5%. Има причини за това. А, миграционната криза, която доведе до до, до създаване на 522 работни места в е, ЕАЗО, Фронтекс и 6 други агенции. За сигурността бюджетните органи по предложение на комисията приеха създаването на 91 работни места, предимно за Европол. Трето. А, пилотен проект за ЕАЗО в Кьолн. В момента а, тестираме да видиме дали а, личният състав и неговото количество отговаря точно на натовареността и какви ще бъдат на тенденциите. И последно. А, така, о, о, по повдигане статута на някои агенции, които а, решение взето в процеса на помиряване. 56 единици бяха добавени. Така че вярно е, че броя на агенции, че, е, че личния състав на някои агент на някои агенции бе намален. За 12 агенции този процент беше 10 за две допълнителни агенции. Постигнаха целта от намаляв за съкръщаване на 5% и общо 14 са агенциите, които постигнаха целите съкръщение на 5% от работните места, а за другите по обясними причини или а, броят на работните места на щатните бройки се увеличи или се е намалил с много по-малко от 5%. А, някои от тях се финансират частично от такси, като яза, Аликанта и Плантер Офис се финансират изцяло от е, такси, а е, други се финансират от е, национални ставки и 40% от Европейския съюз. включително и от а, индустрията. Сега, колкото до възможността за агенциите да предоставят услуги срещу заплащане. Това е един вариант, който се обсъжда и ще се обсъди в работната група. Господин Гайер спомена това. Ние Трябва да бдиме много зорко как се развиват и как еволюират тези такси, защото ние също така сме поели отговорността да не увеличаваме административното и финансово бреме и за третите страни, за промишлеността. Сега и по последния въпрос свързан с седалищата на агенциите. Вие тук споменахте някои проблеми. Комисията предлага този, този проблем да бъде обсъден в рамките на препоръките на междуинституционната работна група и комисията е готова да направи допълнителни предложения и да ги обсъди. Колкото до идеята за сливане на СЕПОЛ и Европол, нито парламента, нито съвета се съгласиха с а, това предложение. А, ще се разгледа възможността за сливане на седалищата – в момента, когато комисията излезе с предложение относно дейностите на ЕНИСА. И ще спра до тук, господин председател. Благодаря за тези уточнения. Определено ще има промени. Господин Дюпре, съвсем накратко. Благодаря, господин председател. Не искам да подновявам дискусията, просто исках да дам своя принос към предишната председателят. Ами тогава заповядайте на следващата среща, на която ще обсъждаме агенциите. Господин докладчик, доста неща трябва да се променят. Всички обаче разбрахме, че съвета блокира всичко. На времето не ставаше въпрос за агенции, но трябваше да се създадат 11 места за съдии в Европейския съд. И 4 години съвета така и не можа да стигне до решение и в крайна сметка създадоха 28 места за съди. Защо? Защото има 28 членки на Европейския съюз. Единствено общественото мнение може да накара съвета да се размърда. Така че, ако има непоследователност е, и аномалии, може би трябва да информираме медиите за това, което се случва. Само така ще има напредък и ще се вземе решение. Господин докладчик, имате думата за заключителни думи. Благодаря. Две неща ще добавя. Нито агенциите, нито аз имаме тази идея всяка агенция да събира такси. Колегата Чаковски даде пример с няколко агенции, при които това няма как да функционира. Тоест, още от самото начало ситуацията е такава, че има много агенции, които предоставят услуги на институциите, не са в състояние по различни причини да събират такси. Тези, обаче, тези агенции обаче, които предоставят услуги на трети страни или за промишлеността, там вече може да се извърши проверка и да се види дали е възможно да се събира такси. Нещо друго. Въпросът свързан с разпределянето. Важно е, е тук да се има тук предвид потенциалното противоречие между двата принципа за справедливото разпределение на агенциите сред държавите членки. И от друга страна, дискусията, която възниква а, от време на време за постигане на ефективност чрез синергии и сливания. Тази дискусия не може да се води по такъв начин, че аргументите да бъдат излагани въз основа на това, кой принцип в момента е засегнат. Хосе Мануел и аз в момента сме едно цяло. Познаваш ме достатъчно добре, за да знаеш, че аз не съм за това всички агенции да бъдат концентрирани в Брюксел. Но ако сега се каже, че искаме да има такова разпределение в целия Европейски съюз, то тогава Европейския парламент и тази ресорна комисия трябва да приемат факта, че при разпределянето на новите агенции ще трябва да се взимат трудни решения. Не знам дали тук в тази зал има някой, който може да каже, че ЕБО и ЕМА когато се изнесат от Лондон, трябва непременно да отидат в Словакия и в Румъния. Смятам, че има и други възможности за седалище на тези агенции. Някой от тях може да се слее с друга агенция, като тази за упражняването на надзор. Клаудия казва, защо не? Да, но изпадаме в тази ситуация отново кой принцип да прилагаме за справедливо разпределение в рамките на Европейския съюз. Аз също пред... се застъпвам за този принцип и а, Порту... Португалия разполага с две агенции, има и други държави членки, които имат и пет агенции дори. И а, се кандидатират и за шеста агенция без никакъв проблем но трябва да се вземе в крайна сметка политическо решение да се каже край за тази държава членка вече няма как да а, се предвиди друга агенция. Трябва да се помисли за Букурещ или за някоя друга столица, в която да се помещава въпросната агенция. Комисията посочи, че тази ресорна комисия реши реши агенцията, която отговаря за полицейските власти, да бъде преместена в Хага. Но сега агенцията е в Будапешта. Е, да, Спазен е принципа за справедливо разпределение, но средствата са повече, които се разходват. Не, не винаги единия принцип може да се измести от другия. Nous sommes la commission des budgets. Благодаря ви. Ние сме комисията по бюджета и трябва да следим всяка агенция да има добавена стойност, да има полза от нея. Да, добре, ако всяка държава членка има по една агенция, но в крайна сметка нашата задача е да проверим публичните средства. Да се уверим, че всяко едно евро на дънакоплатеца е полезно за общественото благо в Европа. Господин докладчика, който ни представи годишната среща с агенциите на Европейския съюз тази сутрин, вие ни представихте и вашите безпокойства. Сега ще ни кажете ли до какви заключения стигнахте от тази сутрешната дискусия? Much, Благодаря, господин председател. Ако позволите, бих искал да кажа следното. Доста политически въпроси бяха обсъдени тази сутрин и ние от агенциите не можем да се намесим. Не можем ние да решаваме колко средства искате да отделите за дадена политическа област, например безопасността на храните. Ние трябва да приемем вашите решения, но просто не забравяйте, че за тези задачи са необходими ресурси. Ако не ни дадете ресурси, може да не си изпълним задачата. По отношение на седалищата и сливането им. Това е политическа тема. Ние се опитваме да споделяме усилията си, за да контрираме този дисбаланс, който се поражда от това, че сме разпръскани навсякъде в Европа. Това се отнася за IT, за човешки ресурси, а, и за други области. Агенциите можем да направим нещо в това отношение, го правим. Това е работата ни. Нали, за това сме там и за това сме ние като управителни лица на агенциите. Но можем да направим а, нещо повече заедно, а именно по отношение на управлението на агенциите. Затова не ни е нужен съвета. Просто трябва да решим как да дадем гъвкавост на управителите на агенциите, за да използват по най-добрия начин отпуснатите ресурси. Ако позволите, бих искал да кажа, че сега това не се случва по най-добрия начин. Защо трябва да броим а, персонала на договори и да слагаме таван на договор на наетите служители? Не е това най-добрия начин да се разходват най-добре парите на дънакоплаците. Затова ние е, ви обръщаме внимание на един подход, който да се базира на резултатите, да дадем възможност на хората да си свършат работата. Това е работата на управителите, нали? За това сме назначени за 5 години. Искаме да поемем отговорност за нашата работа. Ако не си свършим добре работата, след 5 години, че може и по-рано, може да ни изхвърлите. Дайте възможност на управителното ръководство да върши работата си. Нека подхода да се базира на стойността, на резултатите. Уверявам ви, че ще работи много по-ефикасно, ако ни позволите да го направим. Благодаря ви, че ни дадохте възможност да бъдем с вас днес. Господин генерален директор, разбирам, че управлението е от съществено значение и за да е на ниво, вие имате нужда от по-голяма свобода, имайки предвид целите, поставени на всяка една агенция. Мисля, че бихме могли да помислим за това, което можем да направим, за да имате повече а, свобода на действие и за да гарантирате добавена стойност на вашата работа. С това приключваме точката за агенциите от тази сутрин. Надявам се, че следващия път, когато обсъждаме темата, нещата ще са се подобрили в положителна ще са напреднали в положителна посока. Euh, така да, именно точно това пише в дневния ред. Благодаря на представителите на агенциите за това, че бяха с нас тази сутрин. Господин Дюпре, бихте ли могъл да ни кажете нещо повече за ETIAS, системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им? Мерси, президент. Благодаря, господин председател. Нека да ви обясня най-напред какво означава ETIAS. Това е нова информационна система, която има за цел да направи предварителна оценка за всички граждани на трети държави, които са освободени от виза. Граждани на трети държави, освободени от виза. Те трябва да направят предварително запитване, за да разберат дали могат да влязат на европейска територия. Това е система, подобна на тази, която се използва в момента в САЩ в Австралия и в Канада. Повтарям. Всички граждани на трети държави, които желаят да влязат в, на територията на Европейския съюз а, а, с, а, по море, по вода, по суша, по въздух, трябва да поискат а, разрешение за това. Всеки път, когато това лице въвежда заявка, тя се подлага на оценка от централата и ЛИЗА, Агенцията за информационни системи. В 95% от случаите лицето, което е подало заявка, ще получи отговор в рамките на 5 секунди. Защо? Защото обикновено това е лице, което не е проблемно и може да влезе на територията на ЕСА. Та остават 5% от случаите. Тези 5% са обект на кратък анализ от страна на централните власти. Т.е. трябва да видят случаите, в които името на лицето съвпада с името на друго, което се издирва. Те трябва да установят дали издирваното лице е подало заявката или не. Всяка държава членка ще има а, национална служба, която ще разглежда проблемните а, заявки или защото това е държавата на влизане на лицето, но в това отношение още не е взето окончателно решение, или пък е, ще бъде държавата членка, която е подала сигнал. 95% от случаите няма проблеми, а 5 проблемни процента ще бъдат разглеждани в зависимост от случая, не от а, е, информационна система, а от а, е, физически служители, които ще обработят информацията. тъй като заседаваме в комисията на бюджета, не трябва да забравяме, че тази система си има своята цена. 212 милиона евро приблизително. В тях се включват разходите за разработването и експлуатацията на централните компоненти, както и интегрирането с ETIAS на съществуващата национална гранична инфраструктура в държавите членки. Средните годишни оперативни разходи се оценяват на 85 милиона евро, което означава, че в даден момент системата няма да ни струва нищо, че дори от даден момент нататък ще генерира и приходи. Системата ще бъде изцяло независима още от момента, в който бъде лансирана. През август имаше спор между съвета и комисията и парламента по въпроса дали таксите е, за влизане трябва да се определят вътрешно или външно. От бюджетна гледна точка. Държавите членки ще трябва да понесат определени разходи, за да действа системата. И аз съм съгласен оперативните разходи за националните компоненти да бъдат поети в рамките на национални програми, финансирани от Фонда за вътрешна сигурност. Това е с цел да се облегчат разходите за държавите. На второ място. Комисията предлага всяко искане за предварително разрешение, което трябва по предложение на комисията да трае 5 години. Тоест, веднъж задавате искане и то отговор въжи за 5 години и това ще струва 5 евро. Времетраенето на предварителното разрешение според мен е по-добре да въжи за 3 години, тъй като сме в комисията по бюджета, това ще си има своите финансови последствия. Според мен период от 5 години е прекалено дълъг, имайки предвид необходимостта от преоценка на съответното лице. Цената на предварителното разрешение е 10 евро. Сега ще обясня защо предлагам 10 евро. Ако погледнете системата в другите държави, ще видите следното. В САЩ едно подобно разрешение струва 14 евро за 2 години или 7 евро за 1 година. Ако погледнем системата в Австралия, 16 евро за една година. Ако приемете моето предложение 10 евро за 3 години. Това е 3,33 евро за една година. Какви ще са приходите като цяло от този механизъм, който предлагам? Има 39 милиона души годишно, които подават заявление за разрешение. Това би означавало Значи ако умножим така, така, така, ще се получи сума, та която ще можем да спечелим. Всеки излишък от приходи, който остава след покриването на повтарящите се оперативни разходи и разходите за поддръжка, трябва да се преразпределят за финансирането на свързани разходи за управление на границите от общия бюджет когато се увеличавайки цената, предлагам за компенсация някои категории да се ползват с изключение. Така, например, студентите и преподавателите, които пътуват до шенгенското пространство, да не трябва да плащат разходи за предварителното разрешение. Същото предлагам за изследователите и за представителите на НПО, когато те желаят да дойдат на територия на ЕС. Предлагам също така изключението да обхваща деца до 12 годишна възраст. Нещо, което се предвижда, ако правилно си спомням, в визовия кодекс. Не виждам защо в този случай да има различни правила от тези, които се предлагат за хората, които трябва да имат виза. Та, господин председател, аз подкрепям системата, но ние не сме водеща комисия в това отношение. На второ място обясних ви как изглежда тази система, трето обясних ви колко ще струва и на четвърто място направих няколко предложения, които са в защита на бюджета и в интерес на сигурността на ЕС. Това е което исках да кажа, господин председател, на този етап. Благодаря ви, господин председател. Кристално ясно стана всичко. Господин председател, само един въпрос за бюджета. Нещо не чух. Колко ще струва това на европейския бюджет? 212 милиона за инвестициите и 85 милиона евро за оперативни разходи. Годишно. Годишно. Mais plusieurs centaines de millions но стотици милиони приходи. 39 милиона, ако са заявките и ако по 10 евро ви е а, всяка заявка, от тях трябва да махнем студентите, преподавателите, изследователите, но те няма да са милиони. Аз бих добавил и стъжантите, казва председателят. Господин Сарвама да чуем сега. Той е докладчик в Сянка от ЕНП. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика, господин Дюпре. Искрено ви благодаря за вашето становище. По основните аспекти, Жерар, съм изцяло съгласен с теб. Питам се, защо Европейската комисия е толкова скромна със средствата. От една обикновена и лесна сметка става ясно, че това няма да е машина за пари, но пък поне тя трябва да може да си покрие разходите, нали така? И ако погледнем какво правят други държави в това отношение, смятам, че е честно и оправдано а, да предложим цена 10 евро за таксата. Относно 3 годишния период, както каза господин председателя. Трудно е да се предвиди колко точно ще са приходите. Сигурно, със сигурност обаче това не може да се превърне в собствен ресурс за системата. Смятам, че тези промени на предложението на комисията са важни. Високо ценя и предложението ви за изменение е, за премахване на някои такси за студентите, за учените, за преподавателите. Това е важен политически сигнал, който изпращаме по този начин. Но в това отношение имам няколко въпроса. Това разрешение за тази категория хора ще въжи за еднократно или за три години? защото може по този начин да създадем правен вакуум. Студентите или представителите на НПО, ако могат безплатно да подават заявка за 3 години, и ако представителите на съответните НПО се променят непрекъснато, евентуално, това може да подкопае системата. В проекто становището казвате, че формуляра трябва да се промени, за да стане ясно дали заявителите попадат в съответната категория, но ние трябва добре да управляваме системата. Благодаря ви от социалистите и демократите, госпожа. Mulțumesc și raportorului pentru prezentarea proiectului de aviz. Tartabel. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за това, че ни представи ЕТИАС. Мисля, че общата ни цел е да гарантираме, че системата ще действа безотказно. Това, да речем, е първата ни и основна цел. Европейската комисия е на същото мнение. Аз си отбелязах предложенията за изменение като смятам, че най-важното изменение е предложението за използването на излишъка, след като бъдат покрити разходите по действието на системата. Важно е обаче да бъдем внимателни и да е, внесем допълнителни изменения. Например, по отношение на лицата, които искат разрешение за пътуване. Трябва да въведем някаква граница на база възраст. Комисията предлага такса от 5 евро, вие предлагате 10 евро. Нека да помислим коя ще е най-добрата цена за европейския бюджет, както и за лицата от трети държави, които желаят да пътуват в Европейския съюз. Това се отнася и до валидността на отпуснатото разрешение. Три години казва един, пет години казва друг. Но нека отворя една скоба. Преразглеждането на шенгенското законодателство с цел упростяване е добре дошло, още повече, че в момента България и Румъния отговарят на всички условия, за да се присъединят към шенгенското пространство. Многократно съм напомнила това в Комисията по бюджет. Нуждаем се от силно шенгенско пространство, в което да участват всички държави членки на ЕС. Смятам, че и ЕТИАС по този начин ще действа по-добре. Аз съм съпредседател на група, която има за цел да насърчи туризма. И е, в това си качество смятам, че е важно да помислим за последствията върху туризма на тази система – тя може да ни позволи да привлечем повече туристи на наша територия. Така че нека внимателно да изчислим размера на тази такса, защото това е важно. Трябва да имаме и специална процедура на скрининг, на определяне на профила на желаящите да пътуват. Изискванията трябва да бъдат пропорционални на целта на пътуването не трябва да има никакви проблеми по отношение на поверителността и защитата на личните данни. Наш приоритет трябва да бъде туристите, които си тръгват от Европейския съюз, да са с добри впечатления. Хората може да пътуват по различни причини, за да учат, за да работят или просто като туристи. Необходимо е Европа да бъде в началните места в туристическите класации. Имаме много конкуренти. Централна Америка и други държави. Нека да не накърняваме интересите на туризма и да не забравяме следните аспекти. Срок за издаване на разрешението за пътуване – прекомерно голям брой документи, които се изискват при подаването на заявката и така нататък. Смятам, че всичко, което казах за европейския туризъм е от значение. Туризма допринася за 10% от БВП в Европа. В него работят 25 милиона души. Всичко, което казах, ще бъде отразено в предложенията за изменение на социалистите и демократите. Сигурна съм, че ще работим в добро сътрудничество, за да може да приемем системата ETIAS. Не виждам други докладчици в сянка. В такъв случай давам думата на колегите, които искат да се изкажат. Не виждам някой да желая да вземе думата. Комисията нещо да каже. Thank you, Chair. And, uh, thank... Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Депре за това, че подкрепя предложението на комисията. Първо искам да изясна нещо. Извинете, казва председателят. Колко колко колко струва а, обработването на таксата от 5 или 10 евро? Има ли, тя има ли а, цена? Им, ще доведе ли до някакви разходи? По принцип а, таксата се плаща с кредитна карта, т.е. няма пряк разход. Не се отразява на европейския бюджет. Мога ли да продължа? Що се отнася до разходите за системата? 85 милиона годишно, но искам да изясна нещата. В предложението на комисията приходите ще бъдат доста по-високи от разходите. Казваме 39 милиона запитвания, а, по 5 евро ще на, на практика приходите ще бъдат двойни от разходите. Ще разгледаме и предложението за отвояване на приходите, но това разбира се ще трябва да се обсъди в рамките на тристранният тристранните преговори по-нататък. Колкото до изключенията, комисията смята, че 5 евро за 5 години не е огромна сума и в такъв случай просто няма да има нужда да бъдат изключвани някои категории. Сега ние предлагаме разширяване на обхвата и е, благодарим на господин Депре за това, че ни подкрепя съвета за, за момента не приема тази, това предложение, но ние сме готови да го обсъдиме и мисля да спра до тук. Благодаря, господин Депре. Искате нещо да добавите? Поне за днес. Благодаря на колегите, които се изказаха. За господа Тапардел. Да и господин Сарвама. Аз се ограничих до бюджетните аспекти. Вие споменахте много други. Аз ще внеса изменения и в други комисии. Благодаря на господин Сарвама. 10 години и 3... 10 евро и 3 години би било приемливо, колкото и до срока за изключенията. Не съм помислил за, е, по този въпрос, така че ще помисля. Е, защото един, един студент не е студент, може да не е студент продължение на 3 години. Е, зависи сега на каква възраст получавате решението на 18, не на 21. До казаното госпожата Пардели чакам вашите предложения, но не в нашата комисия, тъй като ние сме а, е, така водеща комисия единствено по бюджетните аспекти. Така че очаквам предложенията и измененията на колегите. А, измененията трябва да бъдат внесени най-късно до 18 19 юли 12, 12 часа на 30-31 август ще гласуваме тук в нашата комисия, а през септември водещата комисия Либе ще трябва да излезе с становище. Благодаря на всички вас и най-вече на докладчикът Жерар Де Тре. А сега давам думата на господин Сарвама. Не, по-скоро на господин Манка. Господин Манка. Е, Извинете, казва председателят. Просто господин Манк е, бърза, така че ако господин Сарвама се съгласи, ще дадеме думата на господин Манка по въпроса свързан с контрола на разходите и мониторинга на разходната ефективност на схемите за гаранция за младеща. Имате дума. Панове Сарвамови, благодаря, господин председател. Аз искам да благодаря на колегата Саварман, че ми дава възможност да се изкажа сега. Гаранцията за младежите е нещо много важно, защото тя допринася за по-нататъчното обучение и квалификация на младите хора. Четири месеца след напускане на, на училище или след завършване на задължителното образование, хората имат право на допълнително обучение. Има млади хора, които не работят, не се обучават и Разходите за тези хора по принцип са много високи, затова се прави опит тези хора да бъдат обхванати от програмите по гаранцията за младежката заетост. 45,5 милиарда евро са разходите съгласно Еврофонд, а 14,5 милиарда евро са разходите на година. Ако се види какви са средствата за всички държави членки в Европейския съюз. 86,4 милиарда евро за периода 2014-2020. Това означава, че средствата не са достатъчни, за да се покрият всичките налични нужди. Целта на младежката гаранция е да се насърчават способностите и квалификациите на младите хора, така че те да могат да се интегрират успешно в трудовия пазар и то за по-дълъг период от време. Според препоръките на съвета, мерките, свързани с младежката гаранция, трябва да доведат до разрешаване на разминаването между търсенето и предлагането. Тоест, способностите на моите хора трябва да са свързани с потребностите на трудовия пазар. Групата като цяло е хетерогена, хетерогенна. И след проверка на Сметната палата е, става ясно, че в проверените държави членки определени параметри не са взети предвид и най-вече този, свързан с разминаването между квалификациите и неужите на трудовия пазар. Популацията е намаляла, но това не означава, че сега повече хора са намерили работа. Не, тези млади хора по-скоро удължават образованието си и отлагат а, включването им в а, трудовия живот за един по-късен етап от време. Аудитът на Сметната палата показва, че този срок от 4 месеца не се спазва в проверените държави членки. Към това спада и факта, че държавите членки са имали проблем с мониторинга, който се извършва върху младите хора в рамките на процеса. Определението за високо квалифицирани работни места е от решаващо значение. В Харватия, например, в тамошните програми се посочва, че младежката гаранция се концентрира върху тези лица, които могат да бъдат включени бързо в мерките, а дългосрочно безработните лица се финансират на един по-късен етап от време. Значи първо се привличат най-добре, най-добрите, които имат възможност да се реализират на трудовия пазар и по-късно се обръща внимание на дългосрочно безработните лица. Това трябва също да се вземе предвид и съм го взел предвид аз при формулирането на препоръките си тези лица, които са се облагодетелствали от младежката гаранция, са тези, които са били с най-добрите квалификации, най-доброто образование. Тези страни, които бяха проверени от сметната палата, е постигнат известен напредък, що се отнася до младежката гаранция. Въпреки всичко, Препоръките на съвета не са изцяло взети и предвид. Очакванията не са оправдани, най-вече що се отнася до този 4-месечен срок. През 2014 година 70%, 80, 70% от случаите тези 4 месеца са спазани по-късно този процент спада на 59%. Определени стратегии се изработват, за да може да се обхванат всички заинтересовани лица и да бъдат регистрирани. С други думи, трябва да се изработи и стратегия с конкретни измерими годишни цели, като се вземат предвид предизвикателствата, свързани с трудовия пазар. Съгласен съм с комисията, че трудовия пазар също трябва да бъде подкрепен. Държавите членки трябва да изготвят отчет с разходите, така че да се види какви са общите разходи за младежката гаранция трябва да се залагат приоритети. Комисията посочва, че държавите членки трябва приоритетно да финансират такива мерки, които са най-достъпни. С други думи, тези, които са които не изискват много средства, но водят до бързо намиране на работа. Всички сме съгласни с това, че дългосрочно безработните лица имат нужда от по-голяма подкрепа и това е една малка група и не може голяма част от средствата да се предвид за такава малка група и, за това, и по този начин да се изгубят възможностите за тези, които са с по-високо образование и квалификация. Държавите членки работят съвместно с ЕМКО за изготвяне на по-добри предложения. Какво означава по-добро предложение или по-добра оферта, която отговаря на профила на лицето и неговия профил пък отговаря на нуждите на трудовия пазар? Можем да кажем, че една от основните цели на младежката гаранция вече е постигната, а именно заетостта на младите хора е поставена в центъра на вниманието. Нещо друго, което е важно, е свързано с това, че се, а, че са необходими допълнителни средства. Гъвкавостта не е достатъчна, има нужда от допълнителни средства. Господин председателю, мога да се разпростра още надълго и на широко по тази тема, но трябва да кажем, че в бъдеще ще работим по тези въпроси. Не трябва ситуацията от 2015 да се повтаря. През 2016, когато го обсъждахме бюджета, парламента успя да предвиди допълнително перо за финансиране на младежката гаранция, но първо се първо имаше искане за извършване на оценка на резултатите по младежката гаранция, но това отне една година. Сега са необходими 500 милиона евро, които да послужат за насърчаване на младите хора и за по-расто им намиране на работа. Господин Кора, благодаря господин председателю, благодаря на колегата Манка за подробната информация. Младежката гаранция а, е свързана с, с това младите хора да си намерят работа и тези, които имат висока квалификация и добри шансове. Да, на пръв поглед можем всички да кажем, нека да положим усилия да постигнем най-добри резултати, но все пак, без да бъда критичен, ще кажа, че и някои подробности не трябва да се изпускат от поглед. Европейския съюз казва, че има нужда от разпоредби, от мониторинг, от а, контрол и какво означава всичко това. А, нищо друго, освен бюрокрация. Не е ли обаче по-разумно точно такива мерки да бъдат взети предвид и да се види дали Европейския съюз трябва да я разполага с такива правомощия за а, целия съюз? Има държави членки, които от гледна точка на економическото си развитие и от гледна точка на императивния си капацитет не са на нивото на други държави членки, които са по-напред. И тези, които са по-напред, могат да кажат, ето ние имаме опит, можем да намерим, можем да окажем подкрепа. Що се отнася до Франция, Германия и Италия, не мога да се сетя къде точно ще са ползите посредством мярка от Европейския съюз. Когато се разпределят средства, не трябва нещата да са толкова сложни. Можем просто да предоставим средствата и да ги разпределим. Защо трябва първо средствата да постъпват в европейския бюджет и след това оттам да се разпределят? Да, заглавието звучи много добре, но трябва да видим дали всичко въобще има някакъв смисъл. И на последно място тук говорим за симптомите, но трябва да видим какви са причините. Какви са причините за а, високата безработица сред младежите? И проблемът за безработните младежи в еврозоната е самото евро. <laughs> Ça, c'est un diagnostic personnel, това е личното ви виждане, господин Колмел. Това приключихме с докладчика в сянка, господин Фернандеш. Благодаря ви. Съвсем накратко ще говоря на португалски. Е, Интервенção и também Бих искал да ви благодаря, господин Манка. Всички ние смятаме, че въпреки, че Европейския съюз няма първомощия по отношение на заетостта, всички ние все пак трябва да направим необходимото, за да намалим младежката безработица. Това не означава да се съсредоточаваме върху конкурентоспособността на Европейския съюз и работните места. Имаме огромен проблем с младежката безработица. Необходимо е да действаме проактивно, чрез специално разработени програми. Държавите членки също трябва да преследват тази цел, разбира се, но все пак има доста аспекти, които трябва да ни накарат да се замислим. Идеята за млади хора, които участват в различни програми, включително и в областта на селското стопанство, с ограничение на възрастта 40 години, е нещо, което се различава от други програми, в които възрастта на младежите тавана за възрастта на младежите за участие за програмата е 35 години. Затова държавите членки трябва да премислят кои младежи са допустими за съответните програми на национално равнище. Относно инициативата за заетостта. за 1200 милиона евро говорим. Те ще бъдат използвани заедно с националните бюджети. Трябва да се използват средства от Европейския социален фонд. Въпросът ми е дали тези средства могат да бъдат ползвани заедно с националните. Председателят. Не виждам някой друг да иска думата. Един кратък коментар от моя страна. Установявам, че имаме проблем с младежката безработица. Няколко държави в Европа нямат подобен проблем. И това са държавите, които имат стъжанти. Австрия, Германия, Холандия. Щях да добавя и Швейцария, ако тя беше член на Европейския съюз. Люксембург също. Защо да не бъдем по-дръзки 28 държави членки и в тях по различен начин се урежда статута на стажанта. Европейската комисия трябва да създаде единна рамка в това отношение. Това много ще улесни нещата. Хубаво е да се види какво се прави в различните държави. В този ред на мисли можем да използваме и програмата Еразъм. Господин Манка, има ли някаква рецепта да накараме държавите членки да действат проактивно а, и да обърнат повече внимание на а, стажовете и на стажантите? Комисията желая ли да каже нещо? Не. Господин Манка, имате думата за заключителни думи. Дякуем, пан председа. Дякуем за благодаря, господин председател. Аз искам да благодаря на колегите за техните коментари. Съгласен съм с господин Фернандуш, че възрастовата граница е различна в държавите членки. Моята група е за това да се определи възрастова граница от 30 години, т.е. младежи до 30 годишна възраст да бъдат обхванати от гаранцията. Защото в някои държави членки възрастовата граница е 25, в други е 30 и е хубаво да има хомогенен подход. Затова моята политическа група предлага 30 години като възрастов праг. Господин председател, вие имате право, като казвате, че някои държави членки имат по-малко проблеми с младежката заетост, отколкото други. Да, в Дания, да речем, може би ще са по-добре подготвени в това отношение. Трябва бързо да могат младите хора да си намират работа. В Дания, например, хората си имат доверие, не се опасяват, че ще загубят работното си време и това е свързано точно с тази подготовка и с това обучение, което се провежда там. В някои държави членки да се надяваме, че в един или друг етап ще се намират в същата ситуация. Необходимо е да се извърши анализ в отделните държави членки, на безработицата, да се очертаят различните групи от безработни лица и да се види какво ще струва да се окаже подкрепа на всички тези групи. Такъв анализ е спешно необходим. Средствата трябва да се вливат в приоритетни области. Ние разполагаме с малко средства и се опитваме с тях да постигнем най-добрите резултати. Необходимо е да има устойчивост, която е свързана и с економическия растеж. Не става въпрос тук само за безработицата или за заетостта. Става въпрос тук за един политически въпрос. Когато един млад, едно младо лице е безработно, можем да го изгубим и от политическа гледна точка и това не иска никой от нас. Затова съвета и комисията подкрепят продължаването на този проект. Необходимо е, освен това, на, на определен период от време да се вливат свежи средства в тази програма, а не да се търсят само решения в последния момент. Благодаря, господин Манка. Сега давам думата на господин Сарвама за фонда за приспособяване към глобализацията за Финландия. Благодаря, господин председателю. Става въпрос за нещо опознато. Финландия поиска финансова помощ от Фонда за приспособяване към глобализацията. Става въпрос за 1248 лица, които са били съкратени, като са обхванат 11 производствени предприятия и доставчици. 5,6 милиона евро за разходите на тези предприятия. Ние 60% ще финансираме, т.е. 3,5 милиона. Казахме, че историята е позната, тя е свързана и с пазарния дял. Има други операционни системи а, и а, производителите изнасят производството си в други страни, където то е по-ефтино. 92% от облагодетелствените лица са между 30 и 54 години. Това са високо квалифицирани хора и за това е хубаво да им се окаже подкрепа, за да могат отново да се включат в трудовия пазар. Има и изменения които могат да се внасят до 13 юли до обяд, края на август, ще е гласуването или на 30 или на 31. Благодаря на господин на Всичко, той каза всичко. Имате ли някакви възражения, господин Хюрмел? Благодаря, господин председателю. Благодаря на колегата Саварма за неговия доклад. Имам съмнения по тази тема в областта на фонда за приспособяване към глобализация, глобализа, глобализ, глобализацията. Виждаме, че тук не говорим за голяма ефективност. Microsoft през 2016 година е отбелязал 16 милиарда щатски долара има споразумение с Финландия за закупуване на предприятия и създаване на работни места, като се получават и ам, допълнителни средства. Това предприятие решава да затвори предприятието си там и от а, страна на Европейския съюз е много лесно да каже, да, ето сега ще отпуснем средства за финансиране на тези хора, които са изгубили работните си места. И Microsoft трябва да участва обаче в по-нататъчното обучение и квалификация на тези хора. Смятам, че е неправилно финансирането в страна на Европейския съюз. С този фонд се централизират мерки, които нямат място в Европейския съюз – тези мерки са задължения на държавите членки. На първо място обаче самите фирми трябва да поемат отговорността за своите служители. Разбира се. Разбира се, и, и Microsoft е една от многонационалните компании, които плащат много малко данъци в Европа. Но защо плащат много малко? данъци, защото държавите членки са достатъчно глупави да се споразумяват с тях, за да не им дават и да им предоставят такива възможности. Кога най-после ще засвидетелстваме, че ние сме интелигентни от фискална гледна точка? Да. По принцип съм съгласен с казаното от вас, но по принцип трябва да ви кажа, че сега хората ще си кажат, ми, понеже вие сте представител на Финландия, вие искате да получите тези средства. Но аз лично съм посетил е, седалищата, фирмата, знам как се използват средствата и мога да ви кажа, че в в случая съм бил свидетел на най-доброто съотношение между е, разходвани средства и резултати. И още нещо, което искам да кажа. Понякога с малко средства, тук става дума за 3 милиона и половина, от политическа гледна точка а, нашите дивиденди са много големи. А, просто ние изпращаме един много силен сигнал на нашите граждани, че се грижим за тях и мога да ви кажа, че парите ще бъдат целесообразно разходвани. Благодаря, господин Сървама. Господин Таронт, искате да кажете нещо много набързо. Да, искам да отговоря на господин Къмлер. Ако искаме да се бориме с компания като Microsoft, комис... комисията, вижте, комисията плаща а, огромни суми на Microsoft за лицензи. А, а можеше да приеме предложения на други фирми за безплатно ползване на а, софтуера, обаче те са се хванали за 10 години с Microsoft. Да, благодаря ви. Нека да спрем до тук по тази тема. И сега да минем към едно много важно съобщение на комисията. Става дума за е, финансиране на Европейския фонд за отбрана. Сега искам да, така, да направя един малък увод. По принцип е, трябва да отделим около час на тази тема, т.е. до към 12.40. Е, съжалявам, че малко закъсняхме и се съжалявам и за преводачите. Господин Урел ще, ще се спре на бюджетните аспекти на този фонд. След това ще му зададеме въпроси на господин Аля Алекси и Генерална дирекция Растеж може да отговори също на нашите въпроси има и колеги от ИТРЕ, ДЕФ и други. На 29 юни координаторите дадаха на НП а, този доклад. Не знаем кой е докладчика. Може би господин Фернандес ще ни каже по-нататък. А сега дам думата на господин Юрел за 10 на минути. Ще се опитам да бъда много кратък и да направя един кратък преглед на Европейския фонд за отбрана и с няколко думи за предложението, което всъщност ви интересува. Европейският фонд за отбрана съществува и има два часта. Две части. Едната е научна част а, за изследвания на общоевропейско равнище и втората част е част, частта свързана с развитие на отбранителният капацитет, да развиване на програми и намаляване на фрагментацията на промишлеността, която е обособена а, по страни. И от, от, сега колкото до финансирането, от една страна имаме настоящата МФР и следващата МФР. Що, що се отнася до а, изследователската част, предвари, предварителните действия са залегнали в МФР. Има 19 милиона. Няма да, да, да навлизам в подробности. Колкото до следващата многогодишна финансова рамка, можем да само да предполагаме какво ще бъде пред предложението е програмата за европейска обрана и изследванията за нея да бъдат финансирани с суми от порядъка на 5 милиона годишно. Това е, що се отнася до научните изследвания. Колкото до отбранителния капацитет, предложението на комисията ще бъде от една страна държавите членки да внесят ставки за около 80% и като допълнително Европейският съюз ще е, добави останалите 20%. А след 20 година, след 2020 година, 4, ще продължиме с 4 милиарда от държавите членки и 1 милиард от европейският бюджет. Колкото до отбранителния капацитет в рамките на настоящата МФР, комисията излезе с предложение за обща програма за 500 милиона за 2019-2020 година. И това се вписва в цяла, целия подход 80-20. Тоест, 2 милиарда от държавите членки и като цял, цялостната сума ще бъде 2 милиарда и половина. Комисията предлага финансов финансови допълнения 75-25%, като 25% ще бъдат свежи пари и това е едно така предложения в духа на вече направените до сега предложения по силата на позиция 1. Неодавна из, из, излезахме с подобно предложение за 75-25 за финансиране на Европейският корпус за солидарност. Така че това предложение се вписва в същите проценти 75-25. Значи 20, 25% свежи пари, 125 милиона от маржа по позиция 1 и 375 е, милиона, които ще бъдат прехвърляни или преразпределени. Предложението на комисията за 375 милиона е следното. Първото искаме да се съобразяваме с средносрочния преглед на МФР. Там се предлага а, преразпределение за Косме, Erasmus Plus и още една програма. След като парламента и съвета се съгласиха за а, преразпределение. Това ограничава нашите възможности. Затова ние предлагаме на съвета и парламента прехвърляне на 120 милиона от сев Енерджи. Знам, че това е един деликатен проблем особено предвид, че продължават преговорите. Но бих искал нещата да са ясни. От гледна точка на комисията, СЕФ Енерджи е едно и СЕФ Транспорт е съвсем отделен Аспекта, тъй като стадия на изпълнение е различен. Сев Energy разполага с много по-големи средства през последните години и след преразпределенията на средства все още ще останат 36% за 2019 и 2020 година. Така че ние смятаме, че има достатъчен марш за преразпределение на средствата в рамките на SEF Energy. Но все още проектите за СЕФ Energy не са достатъчно отработени. И за разлика от СЕФ транспорт нямаме достатъчно предложения и ако погледнем какви са сумите за 2019-2020 година. Само 70% от, от средствата ще, ще бъдат пренасочени към проектите, докато за транспорта около 90% от средствата вече са пренасочени. Затова смятаме, че прехвърлянето на средствата в никакъв случай няма да попречи на изпълнението на проектите по, а, в областта на енергията. Колкото до СЕФ ICT, това е, както знаете, проекта в областта на киберсигурността за 21 милиона евро. И комисията смята, че тези два аспекта на киберсигурността са взаимодопълняеми. Така че нашето предложение е за прехвърляне на 25 милиона. И също така а, и средства от Галилео, Коперник и Итър, а, като общата сума е 230 милиона. За Галилео предлагаме 135 милиона от Галилео. Смятаме, че това би било възможно, тъй като в а, има много целеви приходи от Галилео. От е, Норвегия и Швейцария, които е, финансират с доста значителни средства програмата. така че тези, с тези целеви приходи ще можем да осъществим прехвърлянето на 135 милиона. Това представлява около 1,9% от общата сума, с която разполага Галилео. 50 милиона от Коперник – също от целевите приходи и от ИТЕР предлагаме 80 милиона. Те са по-трудни за набиране. Това, това е тавана на това, което можем да направиме в рамките на настоящната МФР. тези средства идват от коригиране на бюджета 2017-2020 година. Така че това са средствата, които можем да вложиме в фонда за сигурност, без да а, нарушиме и накърниме по някакъв начин дейностите по другите големи програми. Спирам до тук и очаквам вашите въпроси. Благодаря, господин председател. Първият въпрос е какъв е маржа, с който разполагаме? Вторият въпрос. Кога най-после институциите ще спазват ангажиментите си? Едно време се казваше, че от СЕФ не може да се взима. След това много, много средства бяха отнети от СЕФ за FC1. Сега има предложение за отнемане на средства от СЕФ за FC2 а сега предлагате и да се отнемат средства с цел отбрана. Добре, това е приоритет, но има и новите приоритети. Трябва да идват със своето собствено допълнително финансиране. Не, не ви разбрах много. 145 или 135. Те откъде идват? От, а, и, от и финансовите инструменти или от какво? Или са безвъзмезни средства и грантове? Не можах да ви разбера. Бих искал да ми обясните. И След като ми кажете с какъв марш разполагаме, ще ви попитам защо само 125 милиона тогава. Комисията, не знам как прави, но винаги му мултиплицира бюджета и от един, и от един е, милиард, който взимаме от левия джоб, го слагаме в десния джоб и казваме всъщност имаме 1 милиард повече. А това е просто един мултипликационен ефект а, с нулев коефициент. На, на практика ние съкръщаваме средства от важни програми. Аз мятам, че ние всички сме единни, че тези програми са важни. И включително и този фант е важен, но за това са необходими допълнителни средства. И още един въпрос. Как ще бъдат изплатени вноските на държавите членки? По какъв начин те ще постъпят в бюджета? По какъв начин точно ще постъпят те в бюджета? Госпожа Гарди Забал? благодаря много накратко защото всъщност Хосе Мануел Фернандес каза на практика същото. Но казахме много пъти, че всеки приоритет трябва да си идва с средствата. В крайна сметка, а, когато сформираме бюджет, а, ние определяме приоритети с съответните средства. А след това приоритет, приоритетите не изчезват, а средствата изчезват. Така че малко се очудвам, всъщност не се очудвам. Ние парламента си има приоритети. А след това съв, съв, съв, съвета си излиза с нови приоритети и почват да се появяват милиарди от тук, милиарди от там. продължение на месеци повтаряхме, че не искаме да се съкрещават средствата за големите програми, че нашите приоритети са важни и така нататък. И после изведнъж съвета се появява със своите приоритети и каза, ето на, на СЕФ не му трябват средства за това, не му трябва та и об 150 милиона могат да бъдат заети. Просто не знам как да окачества това. Ами фантастично е. Господин Гон. Благодаря, господин председателю. Смятам, че основните аргументи вече бяха изложени и трябва, разбира се, да пестим и време. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Аз не съм докладчик в сянка за нашата група, но съм абсолютно съгласен с казаното от господин Фернандес. Фернандеш, господин Тарант. Хармония. И аз съм съгласен с казаното от господин Фернандеш. Monsieur Finch, qui remplace Monsieur Arnott. Господин Финч. Благодаря, господин председател. Тези 5 милиарда а, включват ли вноската на Обединеното кралство? И ако не, какво ще трябва до другите държави членки да довнесат, да дофинансират проекта. Благодаря. Господин Олбрихт. Благодаря, господин председател. Две забележки, един въпрос. Първо, какво ще правим с СЕФ? Сигурни ли сме? Знаем ли? Защото преди няколко години опитахме се, СЕФ има ли, е, имаме ли нужда от него или не. И сега нещо, какво става дума? Ако СЕФ е само един резерв, ами тогава да взимаме пари. Просто да знаеме за какво става дума и второ. В е, преразглежданията нека не забравяме, че парламента трябва да участва в а, преразглеждането. и казахме, че това трябва да бъде записано в годишната процедура. Но сега всъщност важното е въпроса. Бъдещата, бъдещата многогодишна финансова рамка. как, как ще сега, ако сега създадем един метод за набиране на свежи средства и така нататък, това постоянен метод на действие ли ще бъде или е само временно и какъв ще бъде приятел сега? Ако аз, аз разбирам, че става дума за 1 милиард от 2021 нататък, госпожа Креслет. Благодаря. Ако позволим средствата да се лашкат напред и назад, в Германия нямаме добър опит е, с това и е, направихме грешка на времето с този подход. В момента нямаме общости правомощи, свързани с отбраната. Ние също искаме да има фокус върху този нов приоритет, свързан с отбраната но няма как това да бъде финансирано от вече одобрените приоритети. Ще е голяма грешка, ако позволим това и ви съветвам да не го правим. Ако имаме нови приоритети и нови задачи, за които нямаме правомощия, то наистина трябва да разполагаме с свежи пари в бюджета. И ако за такива приоритети, за които няма общности правомощия да се финансират с общностни средства, това наистина е голяма грешка. Гайер. Господин Гайер. Also, ich weiß eigentlich gar... Не знам точно откъде да започна. Едновременно съм изненадан и втръщен и възмутен дори, възмутен съм от това, че тази комисия и този парламент от години се бори за увеличаване на средствата в различни области. Причината това да не се случи е отчасти и в нас, и в съвета. Относно темата за сигурността и отбраната. Това е тема, която вече е важна и за съвета. И трябва да сме доволни, че има политически области, в които съвета може да, потиг, да постигне съгласие. Но все пак съм възмутен, защото тази иерархия от цели, и неща, които са важни за някого и трябва да се направи всичко възможно. И от друга страна има неща, които не са толкова важни за някого. И а, тези неща а, се изтласкват а, настрани поради едни или други политически интереси. Присъединявам се безрезервно към госпожа Гресле преди да местим средства от едно място на друго, нека да говорим за приоритетите, да говорим за правото за участие при взимането на решения. Откъде трябва да дойдат средствата за тези способности, както вие сте ги описали? Трябва да се предвиди в тези 4 милиарда, които се предвидат като финансиране 1 милиард държавите членки и 4 милиарда от бюджета някакси да бъдат оправдани, преди да се вземе решението. Иначе въобще не съм съгласен, занимавам се с тези финансови предложения дори една минута повече. Един, един милиард. Този 1 милиард дали въобще ще бъде получен от държавите членки? И този милиард сега да се вземе от бюджета просто така и държавите членки да кажат, я, Европейския съюз няма правомощия в областта на отбраната и ние междуправителствено ще решим как да се разходват тези средства. За какво ще се разходват тези средства е много важно за нашата комисия и за парламента. И преди да сме говорили за процедурите, и а, за целите няма как да продължим а, с дискусията за това колко средства ще се отделят откъде и, и за какво. Трябва да имаме приоритети, а, които вече. трябва да има приоритети, които са ясно заложени. 500 500 милиона са предвидени, като 375 ще бъдат събрани чрез преразпределяне на средства. Не знам точно как смята комисията, че ще бъде постигнато това. Аз съм от АФЕТ, Аналице, аз съм и от комисията СЕДЕ. Искам да подчертая казаното господин Гайер. Това е ново правомощие и рамката на на нашето финансиране е строго определена. Държавите членки, ако искат да има промяна, трябва да дадат своя принос. Държавите членки а, обаче ще имат думата по това какво ще се случи с средствата. Има европейски режим за износ на оръжие и а, призовавам ви да не давате един сент, ако нямате право на глас що се отнася и до външната политика, която е европейска политика и обхваща и търговията с оръжие, както и, и забраната за продукт, забраната на продукти, които се използват с цел budget to a situation we have no hands on and no decision on. Се използват за изтезания. Е, трябва да има наистина основания и ясно заложени цели, преди да се отделят средства от бюджета. Господин Сарвама, трябва да правим ясно разграничение между две неща. От една страна, дали говорим за свежи пари или не и кой ще даде тези пари. От друга страна, защо въобще трябва да се занимаваме с това? Тези, които се колебаят, сега си тръгват, но може би някои от вас ще останат. Може би вие ще поемете а, моето възмущение. Наистина трябва да има свежи средства, защото от тях ще се благодетелстват държавите членки. Държавите членки разходват е, много средства за отбрана и то по не много ефективен начин. Разполагаме с данни и ако видите какви средства се разходват в Европа и в Съединените щати, ще видите, че е, <laughs> е ужасно това, което правят европейците със своите средства. Не създават средства, не създават иновации, не са лидери така както Съединените щати. 15% в сравнение с Съединените щати. Това е съотношението. Подкрепям комисията и предлаганото от нея действие. Само по този начин можем да сложим средствата там, където им е мястото и можем да определяме своите приоритети. Знаем, че ще остане въпроса с миграцията и сигурността и след 2020 година. Това са приоритетите, с които трябва да се занимаем. Въпросът ми е защо да не си съберем яйцата в една кошница и да постигнем повече резултати. И смятам, че Причината за създаването на този фонд за отбрана е много ясна, а именно по-добре да се разходват европейските средства. И третия въпрос, който е много важен – какви са приоритетите след 2020 година? Но ако приемем, че сигурността е един от приоритет политическа гледна точка, тогава не разбирам защо не трябва в същото време да не разходваме тези средства по-ефективно. Това е моята гледна точка. Да, това не е, въпрос залегнал в мандата на Европейския съюз, но говорим за обща отбрана. Това е вече друго нещо. Нямаме тази концепция за обща отбрана. Но това, за което говорим тук, е свързано с по-добро разходване на средства на Европейския съюз чрез комбиниране на различни елементи. C'est clair que c'est une innovation considérable това наистина е така една огромна крачка напред да вървим към Европа на отбраната, но не смятате ли, че преди да пристъпиме към този нов план, е, е добре да организираме един много така по-широко обхватен дебат в Европейският парламент. Нека не забравяме, че сигурно има 17 видове танкове в Европейският съюз, а в САЩ един вид. И, а да не говорим за изтребителите. И ако искаме не Съединените щати да осигуряват нашата отбрана, да превърнем Европа в една световна сила, а, трябва, може би, да се замислиме, да поговориме, да представиме този план, този проект на европейските граждани. Вярно е, че Европейският съюз трудно разговаря със своите граждани, но може би една такава тема ще намери отклик от тях. А сега, господин, имаме двама представители на комисията, господин Юрел и господин Алекси. Uh, thank you, Chair. Uh, first of all, благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на членовете на парламента за това, което, доколкото разбирам, е широка подкрепа за предложението по отношение на отбраната. Същевременно обаче чух доста критики за сегашното смесено финансиране, което предлага комисията. И си отбелязваме казаното от вас. Ще се опитам да отговоря на конкретните въпроси, като този на господин Фернандеш. Първият въпрос беше по раздел 1А колко марш имаме към момента. В финансовото програмиране на бюджета за 2018 година маржовете за 2020 и 2021 наброяват 60 милиона евро. 59 милиона до 60 милиона. Ако приспаднем от тях тези милиони, които се предлагат в предложението на комисията за финансирането на отбраната и запазим известен марш за пилотните проекти подготвителни действия на Европейския парламент. Ако приспаднем и още стотина милиона годишно, което е минимум, тогава а, първоначалната сума ще стигне 435 000 милиона. Последващия въпрос на господин Фернандеш беше защо има такива маржове и защо комисията не ги използва. Отговорът ми е, се досещате какъв ще бъде, може би, но ние просто обичаме да сме предпазливи. На този етап е, сме в средата на МФР. Изминаха 3 години и половина, предстоят ни 3 години и половина. По раздел 1А имаше много развития, които изискваха съответните финансови средства, така че не можем да изключим и за в бъдеще, през следващите 3 години и половина, да възникнат и други ситуации. Така че да, признаваме, че нуждаем се от свежи средства от една страна и затова предлагаме тези 125 милиона и смятаме, че е добре за следващите 3 години и половина да запазим тези 435 милиона. Председателят прекъсва. Ако позволите, господин Фернандеш има съвсем кратък въпрос отново към вас. По същата тема. Говорите за раздел 1А. И за нейния марш. Имаме общ марш. И въпросът ми е, колко е маржа не по едно А, а по всички останали функции. Какъв е маржа? По едно Б, добавя председателят. Ами, по едно Б нямаше марш. А маржовете в останалите функции не могат да се използват за едно А. Може би господин Фернандеш говори за общия марш за поети ангажименти. Това е специален инструмент. Да, вярно е, че това е една възможност, която си запазваме за после. Вече сме използвали общия марш за поети задължения при финансирането на ЕФСИ. И сега, ако отново искаме да бъдем предпазливи в това предложение, ще трябва да поступим по този начин. Но да, има такава възможност. Много набързо. Колко е в момента общия марш? Колко е? Là, je, je dois répondre par écrit, parce que... Е, ще трябва да ви отговоря писменно, защото нямам точна цифра тук господин Фернандеш. Доколкото знам, е над 2,6 милиарда евро. Моля да ми потвърдите. Сигурен съм, че няма да използвате 2,6 милиарда евро до края на многогодишната финансова рамка. Ще ви потвърдя цифрата писменно. Ще го направя още днес. Но да не забравяме, че след средносрочния преглед общия марж за поети задължения ще може да бъде използван за функция 3 и 4. Аз съм съгласен с господин Фернандеш. Малко вероятно е да използваме е, тези няколко милиарда е, в функция 1А, но пък не мога и да изключа възникването на сериозни финансови нужди, например за целите на миграцията, които да трябва да бъдат финансирани до края на 2020 година. Така че това е голям кос за нас, за средносрочния преглед, председателят. Тоест, намираме марш за гъвкавост в този така стегнат бюджет. Не ви разбрах, председателя. Трудно е да се намери някакъв марш за гъвкавост в този а, така създаден бюджет. Да, благодаря. Ще продължа с отговора на въпросите. Следващия въпрос на господин Фернандеш беше дали това преразпределение идва от финансови инструменти или от другаде. И в двата случая, освен в енергетиката и ИКТ, всичко идва от конкретните държави. Финансовите инструменти за механизма за свързване на Европа в областта на енергетиката – тези средства а, на... бяха изчерпани. На тази база сме изготвили предложението. А на последния въпрос на господин Фернандеш за приноса на държавите членки, доколкото разбирам, този случай няма да се мине през европейския бюджет, а ще се насочим директно към промишлеността, но може би колегите от Генерална дирекция Растеж ще ви отговорят по-подробно. Последният въпрос, който съм си отбелязал е дали предложението на Европейската комисия отчита факта, че за в бъдеще няма да има вноска от страна на Обединеното кралство. Ами, в този случай единственото, което мога да кажа е да се позова на казаното от комисаря Йотингер вече неколкократно, а именно той е обезпокоен от а, тази липса в бюджета. Тя се дължи на факта, че Обединеното кралство няма да плаща повече вноска от една страна, но пък от друга страна ще има нови нужди от финансиране – включително и в областта на отбраната. Така че отбраната е част от секторите, които ще попаднат в тази липса на ресурси. Сега ще дам думата на колегата. Благодаря ви. Съвсем накратко за общия контекст на предложението на комисията. Това предложение представлява значителен напредък по отношение на отбраната. Този напредък е логичната последица от подготвителните действия от 2010, 2018 и 2019. Както знаете, това са подготвителни действия. Щом имам подготвителни действия, значи ще има и продължение. Не може да приключим всичко от 2017 или 2018 година. Бих искал да подчертая следното. Предложението на Европейската комисия не е предложение за политиката на отбраната. То се отнася до а, промишления сектор на отбраната. Този нюанс е изключително важен. Правното основание е член 173 от договор или конкурентоспособност на а, този промишлен сектор. Правното основание не е свързано с отбраната, въпреки че все пак сме в сектора на отбраната. Какво цели нашето предложение? Установихме, че има липса на сътрудничество в Европа в този промишлен сектор. В някои държави членки този промишлен сектор е изключително добре развит, в други не а сътрудничеството а, не е на необходимото ниво, което означава, че няма достатъчна ефективност и че с закъснение се разгръща капацитета, от който Европа има нужда. Имайки предвид този контекст, какво бихме могли да направим? подготвителни действия в научната и развойна дейност от една страна, като целта не е научната и развойна дейност като такава, а, а изграждането на капацитет а, в нейн резултат. За да се засили сътрудничеството, любезно приканваме държавите и фирмите да си сътрудничат, само че фирмите и държавите членки ще ни кажат, е да, но това сътрудничество си има своята цена – да, това е така в началото, но в дългосрочен план а, всеки ще спечели, тъй като ще работи по-ефективно. И за да компенсираме а, тези допълнителни разходи в началото, ние изготвяме тази програма. Целим развитието, защото установихме, че част от резултатите от научната и развойна дейност не водят до производство на нищо ново. Затова си казахме, нека да насочим вниманието си върху аспекта свързан с развитието, да използваме общностния бюджет до известна степен. 20% от разходите за развитие ще бъдат финансирани от европейския бюджет, но това ще се случи само ако е на лице сътрудничество. ако някоя фирма дойде и ни представи национален проект, ще кажем чудесно, но няма да ви платим. Ще финансираме само проект, в който има минимум три фирми от минимум две държави членки. Като разбира се, това подлежи на дообсъждане. Целта е да принудим фирмите, държавите да си сътрудничат. Разбира се, това си има своята цена. Смятаме, че ако желаем да играем важна роля в областта на развитието, ще се нуждаем от 500 милиона за 2019-2020 година. разходите за развитието са високи. Отбраната ни струва скъпо. Така че се нуждаем от добър и полезен бюджет. Тези 500 милиона а, са резултат от нашите изчисления. И ако а, ще има финансиране от европейски средства в рамките на 20%, това означава, че останалите 80 трябва да се платят от държавите членки, от Министерството им на отбрана. За да не се пилеят обаче тези средства, ние предлагаме в регламента да се включи разпоредба, която да задължава фирмите да докажат, че по един или друг начин са получили обещания от държавите членки да закупят а, техните продукти, за да не се разработват продукти, които никой никога няма да закупи. За тази цел трябва държавите членки да се ангажират а, да а, проверят дали това ще се случи в последствие. Това е накратко нашето предложение, господин председател. Благодаря ви. Има политическа вискозност. Забелязваме ни. Госпожа Гресле. Господин председателю, ще кажа още веднъж, че не съм доволна от отговорите. Въпросът си остава. може ли да се организира обществена поръчка за военно оборудване, без да се знае е, какви са начините на взимане на решение. Няма как да стане. 20% от европейския бюджет се отделят за такова нещо. Трябва да има тясно сътрудничество между държавите членки в областта на отбраната. Няма спор по този въпрос. Господин Оттингер трябва да дойде тук и да обсъдим с него този въпрос, който е принципен. 25 милиона бяха отредени от последния бюджет за този пилотен проект и това вече беше е, голяма грешка. Сега сме на път да направим втората голяма грешка. Той въпросът сега за цялостната структура. Не трябва да я губим от поглед с тези малки стъпки се опитват да ни угодят от комисията чрез това предложение, което ни беше представено днес. Но по една такава ам, тема да изпратят служители на комисията в устата на лъва е малко неудачно. Затова искаме да се премине на едно по-високо политическо ниво. Je pense que... Enfin, moi, je partage assez l'avis de Madame. Споделям мнението на госпожа Гресле. В крайна сметка, какво искаме да направим в Европа от политическа гледна точка? Оставаме с впечатлението, че е, пускаме е, така примамки по пътя, е, за да може хората да се хванат на тях. Има, искаме сътрудничество между генералните щабове на различните държави, но това няма да се случи, ако нямаме политически проект, който да се подкрепи от обществеността. Само а, тогава тези насоки ще имат а, демократична легитимност. Иначе всеки ще твърди, ами то само се говори в случая с отбраната. А, може би сме в на вечерието на един нов тласък в европейското развитие, нещо, което каза и господин Колмел. Трябва да докажем, че има полза от Европа. Кое е общественото благо, което само единствено Европа може да осигури на европейските граждани? Има много, което може да се направи на ниво държави членки, но и много неща могат да се направят на европейско равнище. Може би да спрем до тук а, за днес с тази тема. Изключително интересна дискусия, която обаче показва, че ще са необходими и последващи такива, както истински политически дебат. Преустановяваме работата си, колеги. Ще се видим отново в 15 часа точно. On le dira en commençant. Je précise que la réunion да уточня, че заседанието в 15 часа ще е при закрити врата. Така че, моля ви, имайте го в предвид.